част на наших. Изглежда има някаква, е, някакъв футболен матч, защото няма много присъстващи, обаче все пак е, това е по-късно. Давам думата на преводачите сега, за да прочитат своето съобщение. Вече 35-ти ден преводачите протестират срещу едностранно наложените от администрацията на парламента несправедливи и небалансирани условия на труд. А, и а, ви съобщаваме, че днешното заседание а, ще а, трябва да приключи в а, официално предвидения час. Благодаря ви много за вниманието. Приятен ден. Е, Сега да видим какво ще правим. Ситуацията е такава каквато е преводачите страдат и после ние в залата и ние страдаме. Разбираме ви. Сега преминаваме към срещата. Давам добре, е, приветствам с добре дошли представители е, на Генерална дирекция Агри, господин Хойслер – който а, отговаря за финансовата политика в а, Генерална дирекция за меделие и развитие на селските райони. От много време си сътрудничим с него. И ако добре си спомням, в много случаи сме сътрудничили. Е, приветствам господин Хойслер и неговия екип. Добре дошли! Очаквам с нетърпение да чуя част от вашето познание, знание, което между другото малко ни плаши, защото предстои една много техническа презентация за оценка на въздействието Също вие ще представите няколко предложения за общата селскостопанската политика след 2020 година. Малко е опасно да се правят коментари по тази финна тема, още повече, че аз не я познавам добре. Така че давам ви думата. Аз просто исках да въведа темата и да ви приветствам с добре дошъл. Сега давам думата на господин Хойслер който ще представи в подробности темата. Благодаря, господин председател, за уводните думи. Прав сте. Идеята е днес след обед да направим една техническа презентация. Надявам се, че думата техническа няма да ви отблъсне от съдържанието. Ние смятаме, че е необходимо и уместно да се дадат такива обяснения не леки за разбиране, защото когато се направи първото предложение за ОСП на 2 май, възникнаха много недоразумения, част от данните не бяха разбрани както трябва. Целта на нашата презентация днес е да поясним част от тези въпроси и ако е необходимо да дадем допълнителни пояснения. Започвам с презентацията. Това е за да си припомним какви са различните предложения на комисията. Вие обсъдихте част от тях тази сутрин. Какво правим ние? Ние ще разгледаме тези предложения през призмата на финансите и бюджета, защото всички тези предложения имат смисъл и могат да придобият плътност едва след като се приемат точно бюджетните рамки за ОСП, за бъдещето. Ще говорим точно за това сега. В началото искам да ви представя общата картина – бюджета за 2021 до 2027. 365 милиарда евро. Няма нужда да говорим твърде много за самата цифра, защото тези цифри са много големи в сравнение с онова, с което сме свикнали. По-добре да гледаме процентите. Какво означават те? ще имаме около 5% намаление спрямо средствата, които имаме по настоящем. За да обясним това намаление, трябва да обясним базовата линия, а именно как сравняваме двете ситуации по настоящем и в бъдеще. Ние сметнахме, че трябва да разгледаме ангажиментите за 2020 година защото индивидуалният бенефициент, независимо дали е дружество, фермер или проект, обикновено правят сравнение с това, което получават през 2020 година. И съответно какво биха получили през 2021 година по силата на предложението на съвета и на комисията. Значи базовата линия е онова, което ще бъде дадено на фермерите на бенефициентите по ОСП през 2020 година. Естествено, трябва да извадим сумите, които се полагат на Великобритания, тъй като Великобритания няма да участва в следващата МФР. През 2020 година Великобритания ще получи около 4 милиарда евро. Значи за 7 години се получава 27,7 милиарда тази сума се вади от базовата линия, защото в бъдеще няма да има нужда да се заделят бюджетни кредити за Великобритания. Това означава, съответно, по двата стълба, ако погледнем сега по-подробно, по първия стълб ФЕГЗ виждаме едно много малко намаление, само с около 1% можем да определим тази ситуация като почти стабилна, същата сума де-факто. За ЕЗФРС имаме намаление от 15%. Малко по-късно ще обясним какви ще са измеренията на тези изменения в политиката за развитие на селските райони и как ще се осъществи всичко това на практика. Значи, 10 милиарда, освен това от Хоризонт Европа, знаете, че за първи път ще имаме конкретен пакет по Хоризонт Европа извън бюджета за ОСП. 5 милиарда са за иновации и научна дейност в сектора на селското стопанство. Мисля, че програмата до сега е била изключително успешна. Тя се управлява заедно с RTD, съответния генерален, съответната генерална дирекция, която управлява на Хоризонт 2020, но а, в сътрудничество с DG Agri. Комисията поради успеха предлага да се отвои тази сума по тази програма и тя да стане 10 милиарда евро. Ако погледнем сега разбивката, по първия стълб Както беше споменато, имаме 286 милиарда. Имаме леко увеличен профил през първата година, по, по, по първия стълб по-скоро, поради положението в сектора на плодовете и зеленчуците. Имаме и конвергенция. Какво означава това? Онези държави членки, които са по-малко е, на които се пада по-малко от 90% от средното плащане за хектар, през тази година ще получат повече. За ЕЗФРС имаме 78,8 милиарда и така стигаме до общата сума. Нещо, което не казах в началото, нека да подчертая, това са суми, които са определени по силата на настоящите цени, а не по постоянни цени. Каква е разликата? Какво означава постоянни цени? Това означава, че цената се определя по силата на годината на предложението 2018 и след това тези цифри не се променят. Т.е. няма дефлатор настоящи цени, това означава действителните средства, които се полагат на фермерите. Има 2% дефлатор за периода, съответно ще има една голяма разлика с последната година от предложението, 2027 година. Има голяма разлика между тези термини, постоянни и фиксирани цени или текущи. От друга страна, това присъстваше между другото като разграничение още за предната рамка. Технически коментар съвсем накратко по първия стълб. Той не се финансира изцяло от МФР, защото в първия стълб ще има така наречените целеви приходи. Това са приходи, които се осъществяват по време на периода и остават в рамките на политиката. Най-известният целеви приход от миналото, вероятно много от вас се го спомнят, беше така наречената свръх такса или налог в сектора на млякото. Тоест, това беше нещо, което фермерите трябваше да платят ако са произвели повече мляко от квотата. Тези пари се връщаха в бюджета на ОСП. Това е пример за такъв целеви приход. По-настоящем най-основният източник на целеви приходи са така наречените уравнявания на сметките. Когато държавите членки не е, е, зачитат принципите на системата, ще трябва да плащат така наречената финансова корекция. В миналото подобни средства са ни помагали да финансираме кризи в други области и съответно виждате имали сме достатъчно средства поради така наречените целеви приходи. Още една секунда, ако може да поговорим за целевите приходи. Ако сравните цифрите с това, което имаме под формата на целеви приходи до 2020 година, ще видите, че има сериозно намаление. По-настоящем днес имаме много повече. По две причини. Първо, защото има голямо изоставане по отношение на решенията за съответствие при уравняване на сметките. Знаехме преди 7 години, че ще има средства, които ще дойдат под този параграф от държавите членки. Втората причина е, че новия модел за осъществяване на ОСП, който беше представен тази сутрин, е следния, че ние смятаме, че ще има много, много по-малко финансови корекции за държавите членки. Това е едно от конкретните проявления на молбата ОСП да бъде опростена. Същност, това е и доказателството на практика, че ОСП ще бъде опростена. Защо? Защото държавите членки ще имат по-малко трудности да транспонират политиката в държавите членки и съответно ще има много по-малко пари под формата на целеви приходи в бюджета за ОСП. Нека да навляза в подробности за намаленията. Важно е да разгледаме различните сектори – Често се говори за тези непреки плащания минус 3,9%. Това е вярно за сектора на виното, но не се отнася за плодовете и зеленчуците. Защо? Защото разходите се основават на така наречената стойност на пуснатата на пазара продукция. Това е процент, който се променя, защото стойността на тази продукция, пусната на пазара, се променя в годините. Ние съответно не предлагаме да се промени тази стратегия, съответно вероятно можем да очакваме едно леко увеличение в сектора на плодовете и зеленчуците. А намаление по-скоро в увеличение, извинете, за сектора на плодовете и зеленчуците. Зехтин, хмел и тук имаме намаление за пчеларството около 60 милиона евро годишно. Обърнете внимание на така наречените схеми за училищата. Тук не предлагаме увеличаване, т.е. намаляване на, на процента. Тук предлагаме да вземем пакета за Великобритания. Това означава повече от тези минус 3,9%, т.е. ще има стабилност за държавите членки по силата на тази схема за училищата. По отношение на позей и за промотиране, минус 3,9%, за да бъдем последователни в секторите. По отношение на резерва за кризи, ако ми позволите няколко думи. Знаете, че по силата на настоящата система, въведена за предната МФР, резерва за кризи е, се формира от намаляване на преките плащания за всички фермери. Ако парите от резерва за кризи се използват за конкретна година, толкова. Ако не се използват, те се връщат обратно на същите тези фермери. Това е нещо изключително сложно, защото всички фермери, които получават по-малко от 2000 евро, са изключени. Съответно, тук се стигна до много голяма сложност за държавите членки. Трябваше да се идентифицират от държавите членки тези фермери два пъти, след това да им се връщат парите. Много често ставаше дума за малки суми, защото намалението е около 1%, да речем, от преките плащания за по-малките фермери. Ако някой получава 5000 евро, значи 1% е 50 евро. Така че цялото начинание беше изключително сложно. Това, което предлагаме този път е да има един прост механизъм на прехвърляне. Тоест ще запазим парите от предходната година, от периода, намалението за фермерите и съответно тези суми се прехвърлят и се използват като част от бюджета. Ако са използвани до край, използвани са и толкова. Ще трябва да се набират нови средства. Ако а, не се използват, те се прехвърлят за следващата година и не се плащат обратно на фермерите. Опита от последните 5 години показва, че никога не сме използвали резерва за кризи, винаги сме намирали средства по други пера, за да платим за решаване на кризите. Да се надяваме, че тази стратегия, която представих, ще е, улесни живота на всички. Освен това, сега ще има по-лесно, по-лесен достъп. Ако има криза, средствата ще бъдат е, отпускани много бързо. Ако трябва да се върна сега към преките плащания, важното послание е минус 3,9% като принцип – Имаме естествено тези държави членки, които се ползват от така наречената конвергенция. Ние предлагаме за тези държави членки да има увеличение в следващите 6 години до края на периода на сумите, които се плащат на годишна база. Имаме и други важни елементи по МФР, които трябва да се споменат. Важна е гъвкавостта между стълбовете в двете посоки. И сега е на лице възможността, както видяхте и по секторните предложения, в рамките на първия стълб да се създадат специфични програми за сектора на селското стопанство. Нека за секунда да се спра на тази диаграма. За какво става дума тук? Вероятно сте виждали тази графика и преди. Става дума за преките плащания на хектар на държава членка. Нека да обясня онова, което се случва с помощта на две държави членки. Нека да вземем Малта, която е най-отляво на графиката. В синьо Синята графика е онова, което Малта получава на хектар в момента. В виолетово виждате онова, което се предлага като намаление, тези минус 3,9%, а оранжевата графика демонстрира крайния резултат. Малта не е страна, която се ползва от конвергенция, така че тя ще изпълнява ползва, той ще получи минус 3,9% намаление на преките плащания. Ако отидем най-отдясно, виждаме Естония. Тези две ета. За Естония синьото показва какво получава тя средно по настоящем. Виолетовата графика е точно същата процедура, която използваме за Малта. Намаляване с 3,9%. Значи намаляваме за всички държави членки с 3,9%. След това обаче Естония е под тези 90% средна стойност и ето защо ние предлагаме да има увеличение по силата на предложението, което въжи за следващите 6 години. 6 години всъщност е технически коментар по своя характер, защото МФР е 7 години. Знаете, че първата година от МФР де-факто е последната от предишната рамка, защото на фермерите им се плаща от бюджета за една година по-късно. Ето защо първата година от една нова МФР винаги се отнася към старата МФР. Затова използваме тези 6 години когато обясняваме потенциалните придобивки от конвергенцията. Защо обръщам толкова внимание на тази графика? Конвергенцията последния път беше много проблемна. Защо? Защото предния път предложихме да финансираме конвергенцията – чрез средства от онези държави членки от ляво, онези, които са над средното. Тоест само онези, които са над средното, финансираха конвергенцията. Това доведе до много сериозни дебати, до много сложни разговори, вероятно си спомняте. Предлагаме всички сега, включително тези, които се ползват от конвергенцията, да финансират това бреме, защото е по-добре така, отколкото да се а, използват средства само от някои държави членки. 78 милиарда по втория стълб това изглежда като намаление. Ние смятаме обаче, че това не е намаление. Предложението относно развитието на селските райони е свързано с ребалансирането на едно положение, което според нас не е устойчиво. Имаше кризи, имаше основателни причини, по силата на които някои държави членки получиха 95% понякога европейско финансиране. Но когато положението се нормализира, а това сега е така, е добре да се прехвърли както трябва отговорността между ЕС и държавите членки, що се отнася до бюджета за развитието на селските райони. Мисля, че ще е възможно да се запази като цяло нивото на подкрепа за сектора. Бенефициентите в крайна сметка би трябвало да получат същата сума, но има разлика между това, което трябва да се финансира от държавите членки и това, което се финансира от Европейския съюз. Трябва да се отбележи по отношение на втория стълб, че е на лице възможността за трансфери – между стълбовете. Ако погледнете трансферите, които могат да бъдат направени от първия към втория стълб, трябва да се спомене, че тези трансфери няма да бъдат съфинансирани, те ще бъдат 100% финансирани централно. Това е същата логика. По първия стълб няма съфинансиране, ние прилагаме логиката тук за това прехвърляне няма да има тук съфинансиране, отново казвам, по отношение на това прехвърляне. Така ще спра с техническите подробности. Извинявам се, че до известна степен онова, което казах, може да е прозвучало сложно. От друга страна е много важно да си изясним фактите, защото вероятно ще има разгорещени политически дебати относно бъдещия бюджет за ОСП. Много е важно съответно да се гарантира, че поне основните факти са ясни. Нека да повторя още веднъж посланието на комисаря. Смятаме, че имаме една тежка ситуация, много нови предизвикателства, които трябва да се финансират. Ще имаме и бюджетна дупка поради Брексит. Ето защо трябва да има предложение, което като се има предвид това намаление с 5% е разумно. От друга страна, обаче има естествено и сериозни тревоги относно тези намаления в парламента, така че ние отчитаме и тези тревоги и така приключвам, господин председател. Много благодаря. Искаме да има увеличение, не намаление обаче трябва да се задоволим с реалността. И сега преминаваме към а, въпроси. Много ви благодаря, господин Хойстлер. Господин Декастро има думата. No, solo due domande, tanto grazie, era necessaria questa... Благодаря ви, господин председател. Очаквах с голям интерес изказването на комисията. Вече са ни представени някои проучвания, анализи и а, презентации. Доста различни са като цяло анализите. Защо 2024 година е вашата референтна година? Ако искате да се намери средното, е, е трябва да се избере друга точка защото всички знаят, че ако сравняваме с последната година, така изглежда, че бюджетът е намален с по-малко. След това, цените в евро като постоянни ли са разглеждани при анализа или като променливи? И последно, господин председател, по новата ОСП нашите експерти заявиха, че няма да има връщания на средства от държавите членки, тъй като новият модел на предоставяне на средствата ще направи така, че да не се налага това обаче ако се разработи от дадена държава членка един стратегически план, който не върви в правилна посока, няма ли да има някакви финансови последици? Благодаря, господин Буда. Да, мулțumesc, Благодаря, господин председател. Няколко коментара показаното от вас. Разбираме, че има бюджетни ограничения. Но ако има такива горни е, лимити, е, 2 милиона хектара няма да получат каквото и да било финансиране. Е, разговарях е, с селски стопани от Румъния и те се безпокоят. А какво ще стане с големите селски стопанства? Има нужда да се окаже подкрепа на малките стопанства, това е ясно. Обаче какво ще стане с големите? И какво ще означава, означава тези горни лимити 60 000 евро? Какво ще стане с тях? С оставащите средства ще останат в а, държавната хазна или ще бъдат преразпределени към по-малки е, стопанства? Още един въпрос. Румъния е една от страните, която нямаше как да се е, възползва от резерва за криза, тъй като имаше сложни е, неразрешени технически проблеми. Е, има ли възможност Румъния да ползва такива облегчения от резерва за кризи? Още нещо. Занимахте се с 2016 година. Референтната стойност за обработваемите площи в Румъния а, спадна от 9,7 милиона хектара на 9,2 милиона. Защо а, са намалени тези референтни стойности? Госпожа Петир. Благодаря, господин председател. Когато говорим за Европейския съюз, много често говорим за а, средства, обаче е очевидно, че Европейския съюз не е само източник на средства, а става дума и за общи ценности. Моят въпрос е следният. Какви са политическите ни послания, ако намаляваме бюджета за селско стопанство? Е, от една страна искаме да запазим селските райони, е, искаме да има достатъчно храна за всички европейци, от друга страна намаляваме средствата. И как да осигурим тогава да се обновява работната ръка в селското стопанство? как да насречим младите хора да работят в селското стопанство, да продължат да живеят в селските райони. Как може да стане това, след като намаляваме средствата? Това е политическо послание, което е съвсем различно. И един въпрос за Харватия. 46% от бюджета за Харватия ще отиде за развитие на селските райони. И много се безпокоя от това какво ще е отрицателното въздействие на съкрещенията в бюджета в селата в Харватия. Харватия може да използва първите средства през 2022 година. За първи път да използва такива средства. И тъй като бюджетът се съкрещава, през 2022 година той ще бъде още по-малък. И какво ще стане тогава? Харватия, да, ням, няма ли да се окаже, че Харватия е единствената страна, която няма да може да се възползва от е, европейските договори? Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря за предоставената информация. Благодаря за презентацията. Въпросите ми са следните. Какво смятате за решението на парламента, в което се изисква държавите членки да увеличат своята вноска на 1,3% и да не намаляват средствата за кохезионните фондове и за ОСП? Господин Юнкер заяви, че комисията няма да се съгласи бюджетът да бъде орязан, а ето сега виждаме, че се е съгласила. И комисията прави предложение за един по-малък бюджет. Знаем също така, че когато през 2004 година се присъединиха новите държави членки, беше обещано да има пълно сближаване до 2013 година. А, какво виждаме сега? Ами, е, говори се едва за 2027 година и се говори и за а, увеличаване на а, сближаването до 80%. Как можете да обясните тези разлики? И накрая, биоземеделието. Потребителите търсят повече екопродукция. но финансирането за втория стълб спада, нещо, което означава, че и екопродукцията ще спадне. Нека да следваме парите и да сравним, примерно, аз съм от България, да сравним България и Гърция. Когато имаме разлика в първи и втори, втори стълб между България и Гърция, се получава така, че няма как да има еднаква конкуренция на единния пазар. При условие, че в гръцките фермери получават по-големи субсидии, означава моментално, че има изтичане на работна ръка от България към Гърция. След това тези, тази работна ръка, тя работи а, без договори. Те работят по 10-15 години в Гърция, влушава им се здравето и когато наближат пенсионна възраст, тогава се връщат в България, но в същото време не са получавали никакви осигуровки там. А ако говорим за един европейски пазар, ние посрещаме еднакви предизвикателства. Парижкото споразумение въжи за всички нас. Трябва да спазваме високи стандарти. А, техниката е вносна и за България, и за Гърция. А, в същото време а, се дават повече пари на държави като България на по-бедни региони, а в същото време там няма работна ръка, защото тази работна ръка е, е, е отишла към а, държави, където заплащането на труда в селското стопанство е по-високо. Затова Ви казах: нека да следваме парите, за да видим как реално, при условие че не говорим за изравняване на директните плащания, а говорим само за сближаване, се получава така, че има изтичане на работна ръка, недеклариран труд и след това ние се борим, държави като България и Румъния се борят за кохезионна политика, за едни региони да се изгражда инфраструктура, в които вече няма хора. И, тук смятам, че тук е вече лицемерието, защото оттам се получава целият проблем, че ние за да създаваме един проблем, а после даваме пари от друга политика, за да може да решим този проблем. Това е небалансирането и вие в Европейската комисия много добре знаете за разликите в директните плащания между България и Гърция. Искам да ви кажа откъде е, произхождат тези проблеми. А отделно вече на европейско ниво е самото намаляне на, на, на средствата, защото като доайени в целия свят за е, опазване на високи стандарти, е хуманно отношение към животните, да намаляме парите, откъде е, държавите членки ще могат да се, как държавите членки ще могат да се справят с тези проблеми. Благодаря за вниманието. Pan Weiz. Господин Вайц. Chair, ja, meine Frage ist sehr kurz äh, und, und благодаря. Въпросът ми е съвсем кратък. Очертахте какви са намаленията в бюджета. И е, действително беше казано, че се увеличават разходите за производство в селските стопанства. И е, се увеличава БВП на държавите членки и също се увеличават приходите от ДДС. Митата постепенно се увеличават, тъй като продуктите стават по-скъпи. И реално за селските стопани ще има 15 до 20% по-малко средства, ако изчислим всички тези е, фактори и ги включим в анализа. Така че е, селските стопани трябва да знаят за е, какво става дума и какво могат да очакват. Е, благодаря, господин председател, господин Хослер. Начух началото на вашата презентация, но все пак искам да ви задам няколко въпроса. Да видим дали Технически е го разбирам, защото политически, политически го разбирам, но технически не го разбирам. Да се излезе от регламента 1330 да се из, из, извади фонда от този регламент, а ако правилно разбирам, може да има проблем с прилагането защото това означава, че няма да се разграничават различните зони на Европейския съюз т.е. в е, Европейския е, фонд за гарантиране на земеделието ще стане извън и ще се заличи различението между регионите. Не съм сигурна дали е така, но а, просто вие да ми кажете по-скоро от техническа гледна точка какво ще е отражението, а, какви ще са последствията от това нещо. Лично аз съм малко притеснена от това решение. От глобална гледна точка не се разглеждат правилно нещата, защото в бъдеще ще стане по-сложно да оправдаем фонда и неговото съществуване и неговите цели. Е, Госпожа Делае, благодаря, господин председател. Имам въпрос за на намаляването на средствата за схемата ПОЗЕИ за най-отдалечените райони. За селските стопани в тези райони тази тема е изключително важна а, и доста се безпокоя от казаното от а, господин Юнкер, че няма възможност да се увеличат средствата за тази програма. Госпожа Рибейра, благодаря, господин председател. Във връзка и с казаното от госпожа Делей, комисарят Хоган на... беше заявил, че няма да се ограничава този фонд. Това е свързано и с казаното от председателя Юнкер. Добре, ако искаме наистина да няма а, съкрещения в бюджета, тогава трябва да има определени приоритети, които са обвързани с тези програми. Защото в крайна сметка има инфлация, която трябва да се включи, 2% е годишно е тя. Финансирането на ОСП по първия и втория стълб е следното. За първия стълб вие представихте интересни данни за държавите членки. И искам да знам има ли е, план Б, ако се случи така че не бъде одобрена програмата. За втория стълб изказахте се ефемистично, ефемистично казахте, че има съкрещения, които реално не са съкрещения, обаче има съкрещения. Има много страни, които нямат капацитета да поемат увеличения процент съфинансиране по втория стълб. И така вторият стълб трябва да бъде насочен конкретно към развитието на селските райони, а не да се използва за други цели. Господин Фанаган, благодаря много. Каза се, че ако нещо се повтаря много пъти, накрая всички ще повярват, че това е истината. Казахте, че има дупка в бюджета поради е, Брекзит. Да, щеше да има дупка в бюджета поради Брекзит, ако не бяхме разширили областите, в които искахме да, да инвестираме, например, сигурност и отбрана. В цифрите, с които аз разполагам, виждам, че има по-голяма сума, която може да бъде е, посветена на определени задачи. Тоест, е, в е, абсолютни стойности средствата са повече, обаче се пренасочват към е, е сигурност и отбрана, а не към е, селско стопанство. Иначе всъщност средствата да се увеличават. 1,1% не е проблемът. Бюджетната дупка от Брекзит не е проблема. Проблемът е, че се измесва финансирането към други области. Ако не ставаше това, нямаше да се наложи да се орязва ОСП. Аз съм от неутрална страна и преди да а, бе представена новата МФР, е, щях да подкрепя идеята да се увеличи за 1, до 1,3% е, вноската. Обаче е, проблемът просто е другаде. В Ирландия се иска да увеличим бюджета за едно, вноската на 1,3% и после ни се казва, че може, да, може някаква част да отиде за селските стопани, но почти всичко ще отиде в сигурност отбрана. Е, честно казано, тогава по-добре да не увеличаваме вноската. Има друго предложение, казвате ни да се финансираме и повече да инвестираме от наша страна в селското стопанство. Еми, честно казано, това може да е по- добро решението, по-доброто решение за Ирландия, а не просто да слагаме парите в а, общото гърне. Да се пазят на място, защото това, което предлагате вие, всъщност означава, че няма каквито и да било гаранции, че ако се увеличи вноската, тази а, е, сума няма да отиде е, не за да се изхранват хората, а за да се застрелят хора. Нам е, Накрая ще вземем да повярваме това, което винаги повтарят. Господин Андрю. <coughs> Благодаря. Господин председател, а, виждам какво... и разбирам добре казаното от вас, но в крайна сметка добре се познаваме, знаем какви са последиците на Брексит, знаем с какви предизвикателства трябва да се справим. Защо тогава комисията не прави бюджетни предложения, които да не нарушават съществуващите бюджети, а просто да изискат допълнителни средства за новите е, политики? не мога да разбера. И на този въпрос трябва да бъде зададен на комисаря Тингер. В общи линии можеше да се предприемат исторически мерки, но тази възможност беше пропусната. Всъщност се връщаме, почваме да се движим назад. И се оказва, че бюджета командва политиката, а не обратното. Трябва да е, е, каз, наричаме нещата с истинските им имена. Минус 27% за развитието на селските райони. Трябва да видим дали могат да се сближат а, е, различните възможности. Обаче, а, докато не се включи а, продоволственото предизвикателство сред основните приоритети, просто все повече ще пострада тази политика, а има много, много сериозни залози. Затова, моля ви, обяснете, защо извадихте ЗФРС от структурните фондове, защо не се предвижда конкретен подход, мисля, че дебатът не е приключил. Всички си мислят, че е приключил, но всъщност не. Дебатът съвсем не е приключил и мисля, че не може да се представят нещата, сякаш това е и толкова. Всички заедно работим по политиката за общото стопанство и трябва и сме длъжни да и предоставим съответните средства. Господин Яр herr Vorsitzender. Eine Vorbemerkung. Ich denke, man Много благодаря, господин а, председател. Съвсем набързо. А, мисля, че а, чухме доста критика и а, много често се чува, че тези мерки не са достатъчно привлекателни. А, мисля, че комисията няма как да защити мнението си, ако, например, държавите членки не изпратят повече пари към Брюксел. Второто нещо, което ме интересува. Как фермерите какво получават в евро? Ние трябва да включим инфлацията. малко увеличение през годините не би било лошо къде отиват парите, е, къде ще стигне тази бюджетна инфлация. Преди имаше автоматично преравняване, това сега приключи. Мисля, че това трябва да се обсъди. Преките плащания. Ако видите цифрите, какво получава всяка страна, дори исторически да го се опитаме да го обясним, всъщност не е логично и не е справедливо. Не можем да изравняваме преките плащания. И вторият ме коментар винаги виждаме разминавания между регионите в държавите членки. И мисля, че именно там трябва да се концентрираме какви са разликите между държавите членки. И това всъщност трябва да го вземем предвид. Разликите в самите държави членки. Посо Богович. Много ви благодаря. Аз съм съгласен, че тук има игра с цифрите, статистиките са много интересни и понякога това, което се сравнява е впечатляващо. Също мисля, че е, намалението на сумите е повече от 3,9. Е, съгласен съм с колегите, че действително заради Брекситката има по-малко пари, но от друга страна имаме нови приоритети, които са свързани с а, това, че ще се балансира а, намалението от Брексит. Така че това ще изравни е, средствата, които имаме за селското стопанство и за кохезионната политика. Малко се страхувам, че ако направим голямо намаление в е, фонда за селскостопанско развитие, то тогава може да има намаление в другите фондове и в този случай Е, ние изпускаме цялата политика, не можем да осигурим е, добър живот в селските райони. И според мен развитието е, на Европа е свързано именно с тези региони и един от големите проблеми действително е населението в селските райони ако има намаление, тази демографска тенденция. Говорим за около 80% от хората през 2050 година ще живеят в градските региони, а не в селските. Затова е време да направим нещо, за да осигурим по-добре, по-добри условия и по-добра политика за селските райони, плюс кохезионна политика в страните, в които има нужда от кохезия. В противен случай ще имаме големи проблеми. Проблеми, които са свързани с миграцията и не миграция от други страни от света, а миграция вътре в Европа. Първо това е миграция от селските райони към градските райони и второ от най-бедните стр... части към, от най-бедните страни към по-богатите страни. Мисля, че тази политика ще означава, че населението след 10 години ще бъде много различно. В най-бедните страни ще има по-бедни хора и по-малко производство на селскостопанска продукция. Благодаря, господя, госпожа Магинас. Благодаря, господин председател. За кризисния резерв имам въпрос. Днес това, което не се използва, се връща. Предложението е да се запази този резерв. Тогава е, това ще има тогава годишно връщане 1,42%. Е, това вярно ли е? е? Очевидно има нужда от резервен фонд. И това, което вие смятате като достатъчни средства, може ли да ни дадете примери какво сме правили с това в миналото?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 Господин Кастода, е, тази 2020. Е, Аз обясних, че използваме последната година от сегашния период, защото смятаме, че това е най-справедливия начин да подходим, защото бенефициерите обикновенно разглеждат последната година и а, първата година от новия период и сравняват двете, така че това е философията за това решение – ако се вземе осреднено положение, то тогава ще бъде по-лошо за общата селскостопанска политика, защото тогава сумата ще е по-ниска. И това е малко вътрешна информация. И след това комисар Холган успя да убеди а, всички, че а, 2020 година а, е правилната година за основа. Е, защото това е малка победа за общата селскостопанска политика. Постоянната и променящата се цена. Е, няколко от, е, от вас, някои от вас поставиха този въпрос. Предложението е съгласувано между финансовите министри. Това е технически въпрос. Основ... Използват се като основа годината на предложението 2018 година и после се действа според тези цифри. Постоянните цени не са истин, а, реалните цени. А, както някои споменаха, това са цените, които са сплатени. Това са сегашните цени, актуалните цени. Но има някои други елементи. Вие го споменахте и се радвам, че мога да оточня това. Инфлацията, която е и отвъд това. В общата скъстопанска политика никога не е имало компенсация за ради инфлация. Ако е един селскостопански производител е получил 100 евро за мярка 250, да кажем, то тогава това е което той получава. На година това говорим. 2015, ако е го получил това, през 2020 ще получи същото обаче 100 евро не са едно и също през 15 и през 2020 година. Това, ние сме прозрачни, за това, и така е откакто съществува ОСП. По този начин се прави. Вие сте законодателя заедно с Европейския съвет и ако искате да промените това, комисията няма проблем, но просто да ви оточним, че никога ние не сме били непрозрачни по отношение на тези цифри въпрос за това какво ще се случи в бъдеще. Това е малко технически въпрос. Да, може да има изчистване на сметките, ако държавите членки не постигнат целите. Ако има цели, които са съгласувани в началото на програмния период и накрая държавите наистина не са постигнали тези цели, то тогава ще има зануляване и това няма да е поради някакви технически или системни а, малки грешки, защото има някаква грешка на дефиниция или нещо такова. Господин Буда, по въпроса за капинг, за горните граници отново ще бъд, искам да сме прозрачни. Около 1300 е, ферми има в е, Румъния, които са засегнати от е, горната граница, което е около 0,7 от цялото ви население от селски стопани. Тоест цифрата не е много представителна ние смятаме, че на базата на цифрите има основания за спестяване и това е така, защото ние предложихме вие да използвате цената на труда и тя да бъде отчетена и а, занулена. Така че а, самото а, плащане няма да бъде намалено, защото ще има плащане за работна ръка. Обаче в края на периода все още има а, продукт, който е с горна граница, той си остава в държавата членка и държавата членка ще го използва за малки и средно големи ферми. И техническия въпрос а, за Румъния за резерва, резерва при кризи. Румъния за пръв път участва е, е, е, в, в кризисната фаза производство, това означава, че се използва преки плащания за фермери, които са по-големи от 2000 евро и те получават средства от резервите за криза. Но при вас има проблем за е, идентифициране. Националната система не може да открие кои са малките производители. Ето защо на тях не може да се плати. Надявам се, че това през лятото ще бъде а, разрешено. Ние си сътрудничим с вашата администрация, за да разрешим този проблем. Но това не е защото не вземате пари от а, фонда за а, кризи, а, кризни резерв. Просто имаше административен проблем 2016 като отправна година. Да, това са Последните данни, с които разполагаме, които се базират а, на а, това, което сме получили през 2016 година, това е основа за плащането тези хектари. Младите фермери. Е, председателя а, каза, е, че аз съм като представители на, представител на младите земеделски производители, въпреки че вече не съм толкова млада, мисля, че е, до сега не е имало друго предложение, който така конкретно да дава суми, специфични програми във втория стълб, увеличаване на възрастта е, за за младите фермери, т.е. има много възможности за младите фермери и мисля, че ние отправяме едно послание към тях, за да видим бъдеще в този сектор и да видим, че а, а, действително а, се обръщаме към младите ферми, фермери а, и разширяваме политиката към тях. И за а, Хрватска изчислението на преките плащания за Хрватска, това беше взети пред, предвид. Става въпрос чак за 2020 година, 2022 година. Е, те не са те, те просто по-късно ще получат това. 1,3% в момента не мога да направя коментар. Мисля, че трудността в, за този бюджет, и това е общ коментар, който е, чух от много депутати, е, комисията направи разумно предложение което предвижда да, действително малко намаление 1,11% от брутния вътрешен продукт на държавите членки, което е малко повече от 1,03, което имаме в момента, обаче е повече отколкото сме имали в миналото и вярно е, че има два елемента – първо, цената на Брексита и някои нови предизвикателства. Действително има нови предизвикателства. Ние сме прозрачни към това и тези предизвикателства имат нужда от финансиране. Това е предложението на комисията. Комисията не е направила това предложение насляпо. Е, ние сме обсъждали това в продължение на 18 месеца е, и получихме ясни сигнали е, от държавите членки, от парламента он, за Хоризонт 2020, за Еразъм, за отбрана и така нататък. Не на празно сме направили това предложение. Сега зависи от вас, от законодателя и от съвета дали вие смятате това за добро предложение или искате да промените приоритетите в бюджета? Относно конвергенцията, Естония, това, което плащаме за Естония, не би трябвало да коментирам това, ама все пак ще го направя мисля, че е доста амбициозно предложение за Естония, за Литва. Кои бяха най-вдясно на моята диаграма да се увеличат плащанията на хектор, хектар. Преди 7 години имахме подобен дебат. Това е началото на принципа на конвергенция тогава беше отложено. Мисля, че Естония и другите държави членки много успешно договориха плащането до е 196 за хектар. Но също е интересно, че след като това беше договорено, Естония реши да прехвърли тези пари към втория стълб, а не да ги използва за директни плащания. Е, така че това предложение трябва да се види в историческа перспектива. Е, плащането на хектар действително не се увеличи. 196 е, на хектар. България и Гърция, господин Неков. Е, разбира се, това е много труден дебат, защото има конкуренция между двете държави членки. В едната заплатите са по-високи, отколкото в друг, е, другата. И това не е ситуация само между България и Румъния. В други държави членки е подобно. Но е, ако видите е, структурата на селските стопанства в двете страни, мисля, че вие се справяте доста добре е, защото причината, поради която Гърция получават по-високи плащания, това е, че те са много малки. Те получа... Това е много малко плащане на... за ферма. Това е действителността в Гърция. Ако съберете това, ако преразгледате това, ще видите малки предимства, конкурентни предимства за България, които се справят много добре в последните години и разработиха много добре функциониращ сектор. Защо ФЕАДЕ е, е извън, извън общите, е, общите, общия регламент. За развитие, фонда за развитие на селските райони. Тъй като комисията направи предложение по ОСП, с новия модел, който е уникален и който е само за ОСП, сметна се, че този а, фонд няма да влезе в а, предложението на комисията. Това означаваше да събере две неща, които са абсолютно несъвместими. Това обаче не означава, че не нямаме специфични разпоредби. Има разпоредби, например, за съфинансирането в различните региони и така нататък, но просто това в момента е в регламента за регионално развитие и а, не е задължително това да бъде свързано с регламента за а, общо, общо разпределение. От, освен това, някои държави членки са много доволни, защото до сега те трябваше всички тези фондове за регионално развитие да бъдат в една национална стратегия, а сега е разделено и много държави членки смятат това за положително. И за опростяване. По въпроса за посей. Зададохте ми невъзможен въпрос някой от вас. Няма да има орязване на посей. Господин Юнкер бил казал това, ако е така, мисля, че не мога да противореча на това изказване. Um, now, Flanagan, I, I think... Господин Фланиген, uh, Съвсем набързо ще коментирам вашето изказване. Е, не може да застреляте комисията за това, че направиш предложение, за да се изправи пред новите предизвикателства. И комисията не е виновна за това, че са направили предложение, което добавя нови приоритети към сегашните приоритети и предлагат едно цяло и по- много повече от 1%, защото комисията смята, че е необходимо и сте чули това е, и от господин Отингер, че трябва да се направи разумно предложение, е, е, да има шансове това предложение да бъде прието, докато вие сте в парламента. Мисля, че това е идеята. Е, би било лесно комисията да добави всякакви предложения от, дя... от ляво и от дясно и да запазим това, което в момента и да кажем на държавите членки. Между другото, е, ако няма нови средства след Брексит, вие може да е, ги допълните, тогава комисията нямаше да бъде сериозна разширяването на приоритетите. Вие много добре знаете, че има други държави членки, които виждат нещата по, по-различно и действително трябва да се увеличи. Господин Андрея, това е отговор и на вашия въпрос, защото вие това предложихте, просто да увеличим. Това е стратегически въпрос и комисията просто направи друг избор – Е, е, е, изглежда, че дебата е затворен. Не, не, затворен. Приключило е само предложението, но от тук нататъка не зависи от нас да се финализира това предложение. Господин Яр, хубаво е, че засегнахте въпроса, че държавите членки имат отговорност и е, вие споменахте инфлацията, както казах, ние сме прозрачни, е, не крием нищо, знаем, че има инфлация и ние никога не сме предлагали да компенсираме инфлацията при директните плащания. Мисля, че отговорих на повечето въпроси. Господин Бокович, вие споменахте нещо важно – съвместното четене на кохезионната политика и на Европейския фонд за селско развитие. Да, всички държави членки разглеждат това като един пакет и ги разглеждат заедно. И това е един от ключовите елементи в преговорите на меж... многогодишната финансова рамка – е, нека да видим какви са нетните възвръщения, т.е. какво получават държавите членки. Съгласен съм с вас и мисля, че вие ще видите това в предложението. Ключовото за успеха на това предложение е селското развитие и кохизията, които работят ръка за ръка, които функционират заедно. Това трябва да е максимално ясно, че тези две политики трябва да са в една посока, да се развиват в една посока. Не могат да бъдат изолирани една от друга. Господин Макинис е, на резерва за кризи, да, действително, е, искам да уточня, в през миналата година последна, през последната година, 2020, е, няма да даваме едно цяло и колкото са процента. Е, около 500 милиона е, евро е цифрата. 478 милиона. Това ще бъде задържано през 2020 година. И няма да го платим през 2021, но това, е, това няма да се случи после. Ако е, знаете механизма, наречен финансова дисциплина, ако не можем да останем в тавана, но ако се случи, ако преминем тавана, все още имаме финансова дисциплина, защото в противен случай е, ще имаме механизъм, който ще ни позволи да намалим малко преките плащания, но това е съвсем теоретична ситуация, защото никога не бива да го казвам, но едва ли някога ще имаме 100% изпълнение на преките плащания. 1% от е, преките плащания е вече 400 хиляди евро. И въпроса за е, училище и плодовете в училище. Ние не сме намалили този, е, тази програма просто извадихме а, Великобритания. Великобритания няма да участва. Не се знае, но все пак най-вероятно няма да участват в новия период в схемата за плодове в училище. И това изглежда като голямо орязване в момента, но е, това е, няма да е всъщност така, няма да има орязване, защото ще останат средствата същите за другите държави членки. Мисля, че отговорих на всички въпроси. Wiele rzeczy zostało wyjaśnionych, przypomnianych, ale pewnie że wiele rzeczy zostało wyjaśnionych, przypomnianych. Много неща се изказаха. Мисля, че ще се връщаме към този дебат. Много благодаря на представителите на комисията. И тъй като вървим с малко закъснение, ще се забързаме малко. Също трябваше, започнахме с малко закъснение. Още веднъж благодаря на комисията и сега преминаваме към следваща точка от дневния ред. Предложение за регламент от съвета и парламента относно организацията на пазара на селскостопански продукти. Няма да чета абсолютно всички цифри за качеството на селскостопанските продукти, дефиниции, представяне, етикетиране и правилна закрила на географските указания на ароматизирани лозарско-винарски продукти и регламент, който е за мерките за селско стопанство на най-отдалечените региони на Съюза, както и регламента с специфични мерки в областта на селското стопанство по отношение на малките острови в Егейско море. Докладчика е господин Андрио. И това са е, едната от трите е, законодателни основи, и направо ще дам думата на докладчика господин Андрио, за да може да, си, да представи темата. Имате думата. Благодаря, господин председател. Става дума за законодателно предложение за третия стълб Става дума за системата за качество, за винените продукти, които са ароматизирани. Като цяло става дума за козметични промени. Текстът е технически. Има предложения от комисията свързани с стратегическите планове. Няколко думи за предложеното. Има пет режима на подкрепа за различните е, типове култури, плодове и зеленчуци, вина, маслини и прочие. Комисията предлага да има изменения в, в, в отрасла на лозарството и винарството. Предлагат се такива промени във връзка с климата и екологичните съображения. Изисква се определени адаптации – за да има по-добра яснота за регионалните наименования за происход. И е, също за безалкохолните питиета от под 0,5% алкохол, алкохолно съдържание – комисията предлага тези мерки, за да може регламентът да стане по-ясен и прост за приложение. И мисля, че предложенията са в правилната посока. Те са важни и за периферните райони. И предложенията на комисията са основно от финансов характер. Взема се предвид, че се намалява бюджета и има въздействие върху схемата ПОСЕЙ за най-отдалечените райони. Както казах тази сутрин, комисията понякога пропуска необходимостите от сериозни реформи. В някои отрасли колебливостта на цените е сериозна и това е голям проблем за селските стопани. Комисията не предлага решения, които да позволят по-добре да се управлява пазара във времената на криза. И така, няма достатъчно яснота от страна на комисията. Може текста да се разглежда основно като технически, да реагираме по този начин. От друга страна, може да говорим за това какъв е маржа за маневриране, когато става дума за кризи. И така, трябва да се координира доклада защото иначе, ако професионалните организации се включат в управлението на съответните регионални планове, все пак е, отговорността, е, въпреки това, остава на европейско равнище. Има различни типове мерки, които са свързани с почвите, с съхраняването и прочие. Те или иначе е възможно да се определят цели за изпълнение, така че комисията да е длъжна да подходи по еднакъв, уеднаквен, регуларизиран начин при оценката на резултатите. И така, имаме възможност да видим каква, как може да се действа в ситуация на криза. И тук може би може да се направи сравнение с пазара на едро на енергия и начина по който се работи с ценообразуването от там. Например, по член 150 може да се разгледа и във връзка с биоземеделието, с екоземеделието. И така, можем да зададем някои въпроси и за последиците и целесъобразността. Много благодаря. Сега преминаваме към госпожа Магинес. You, благодаря, господин председател. Изказвам се от името на докладчика всяка господин Дантан. Той не може да присъства, тъй като се подготвя за едно посещение от името на Комисията по околна среда. Колегата би искал да работи в сътрудничество с всички колеги по отношение на този регламент. Комисията предлага промени в ООП, за да се отрезят и промените в ОСП. Има предложения във връзка с захарните квоти, за приспособяване на сектора на виното към мерките, свързани с измененията в климата по отношение на финансовите средства за схемата за училищата ползи. Колегата смята, че тази, това решение ще се вземе в крайна сметка, когато комисията Агри вземе своето окончателно решение. Колегата може да подкрепи като цяло предложенията, но тъй като Основното винаги се крие в подробностите. Ще трябва да се вземе предвид и реформата от 2008 и 2013 година. Господин Андрео смята, че предложената реформа на ОП е достатъчно малка и ето защо трябва да се работи, въпреки всичко предпазливо. Много от усилията в момента отиват за нелоялните търговски практики. Комисията трябва да обърне внимание и естествено на управлението на кризи и в тази връзка господин Дантан смята, че трябва да се запазят основите на регламента ОМНИБУС, особено концептуализацията. Като цяло единната ООП е една обща економическа част от ОСП. Господин Дантан би искал да работи в идните месеци, за да се запази общия характер на ОСП чрез единната ООП. Освен това, той би искал да се подобри инструментариума наличен за фермерите и за държавите членки. Това би изисквало предложението на комисията да се адаптира към развитието на пазарите, да се адаптира освен това предложението спрямо Омнибус и да се вземат предвид резерва за кризи и секторните интервенции по силата на новото предложение за ОСП. Трябва да се вземат предвид вижданията на всички заинтересовани страни. Благодаря, господин председател. Господин Вайц има думата. Благодаря. Бих искал да се изкажа от името на зелените. Вероятно всички знаят, че много от колегите земеделци работят усилено, произвеждат висококачествена продукция. Те биха искали да не зависят от помощи, а да се издържат сами. По отношение на ООП в областта на плодовете, зеленчуците, виното, цените са толкова ниски напоследък, че е необходимо да има допълнителни плащания, за да може да се пускат все още продукти на пазара. И ето защо е много важно производителите, фермерите да могат да участват в търговията, както и да гарантират, че ще успеят да запазят своя занаят. Мисля, че е важно да се избягват кризите, вместо да гасим пожарите тогава, когато кризата е избухнала. Това е целта на моята група. Целта, мисля, че се сподели от други групи по отношение на тази обща организация на пазара. Интервенциите понякога са необходими. Съхранението, например, на мляко на прах не може да е такова, че да се облагодетелстват по-богати страни за сметка на по-бедни. Много ферми е, в Африка би трябвало да затворят врати поради онова, което се прави и това допринася на последно място и за миграционните потоци, така че трябва да сме много внимателни с интервенцията, защото има въздействие върху други райони на света. Аз ще работя по този въпрос. Мисля, че трябва да работим от интерес за фермерите и по един конструктивен начин. Благодаря. Колегата Сантуш. Nós temos vindo a defender as regiões ultraperiféricas. Благодаря, господин председател. Често се опитваме да защитим най-отдалечените райони на Европейския съюз. Искам да говоря за позеи. Селското стопанство е изключително важно в най-отдалечените райони. То е незаменимо, що се отнася до създаването на работни места, например на Азорските острови. Това е района от Европа, който познавам най-добре. На селското стопанство се падат около 12% от всички работни места. Заетостта сред младите хора на Азорските острови е 8%. Имам предвид в сектора на земеделието. Това е три пъти по-високо, отколкото средното за страната. Комисията в много различни документи говори за заетостта и за приноса на тази програма. Комисар Юнкер говори също по този въпрос преди време. Сега по същество комисията предлага намаление на финансирането по ползеи. Предлагат се някои компенсаторни мерки за защита на бюджета. Надявам се, че колегите ще ни подкрепят в тази инициатива, тъй като до сега винаги са го правили. Програмата, е известна като Позей, представлява по-малко от 0,0002% от бюджета, но тя е много важна за най-отдалечените райони. Благодаря. Благодаря, госпожа Еранс. Много благодаря, господин председател. Искам да обърна вниманието на докладчика към три теми в този а, документ. Първо, лозарско-винарските продукти. При предната реформа оставихме една възможност за 2300 година с тези възможности за засащане. В момента е важно сериозно да се замислим за това. А, сектора не е готов за либерализация лозарско-винарския сектор не е готов за това и е, аз ви моля за удължение до 2050 година за възможността за засаждания на лози. След това е, е, островните засаждания. Не говоря за периферните зони на, например, Балеарските острови, където има качествени култури които обаче а, би, са преживели някои природни катастрофи. Тогава а, е, продукцията струва два пъти и три пъти по-скъпо, отколкото на континента. Това обаче не можем да го изгубим, защото островите имат право да развиват други сектори, освен туризма. Затова ви моля да положите някакви а, усилия за културите, които са на острови, не само за периферните. След това географските обозначения. Мисля, че това е възможност тези географски обозначения, специфични традиционни характеристики, които не са включени, не можем да ги оставим. Трябва да ги вземем предвид, да ги включим в този документ, защото в много случаи, няко, понякога си мислим, че само 2-3% остават извън, но всъщност Важно е за тези продукти, които не са защитени, да бъдат защитени. Това е важно за тях. Видя, че пани poseł oddziałuje bardzo мощно теж на... Е, Виждам, че и вие е, се базирате на други доклади. Господин Неков. Благодаря, господин председател. Европейските географски означения са символ за качество биват разпознати на все повече места. Подкрепям в голяма степен направените предложения за опростяване на правилата за използване на географските означения. От вече над 3 години и малко работя активно за популяризиране на схемите, най-вече в моята държава България а и на европейско равнище. Една от големите трудности безспорно е събирането на доказателства, че продуктът произхожда от определен географски регион. Приветствам предложението на Европейската комисия това изискване да отпадне, защото вместо да помага на производителите да имат по-бързо видимост, те биват задължавани да ангажират допълнителни ресурси – и финансови, и времеви, в търсене на подобен вид доказателства, а основното призвание на географските означения е да запазят и да създават поминък в селските региони. Това ще бъде голямо облегчение за тях, а с това ще се дава по-бързо видимост и на уникалните продукти. Приветствам също така и другите нововъведения относно съкръщаване и опростяване на процедурата по кандидатстване, одобрение, изменение и възражение. Смятам, че сливането на различните схеми с географските означения е в правилната посока. Вярвам, че предложението може да постави по-амбициозни цели за пълно сливане на всички схеми за качество, храни, селскостопански продукти и вина в една. Благодаря. Мадам Катайнен. Kiitoksia puheenjohtaja. Госпожа Катайнен. Благодаря. Господин председател, съвсем накратко. Комисията трябва да бъде поздравена също за това предложение за регламент във връзка с ООП. Сега има упростяване на много практики в сравнение с миналото, много е важно парламента да не направи регламента по-сложен и да не увеличим бюрокрацията. Мисля, че имаме добри постижения по отношение на Омнибус. Е, нека сега да не въвеждаме тук е, сериозни промени. Трябва да обърнем внимание на резерва за кризи. Той би трябвало да е напълно независим. Освен това, използването на резерва за кризи не трябва да води до намаляване на преките плащания за фермерите. Фермерите всеки ден се сблъскват с природни бедствия от всякакъв характер. Ето защо имаме нужда от надежден инструментариум за управляването на кризи. Много важно, освен това, младите фермери наистина да могат да участват в този занаят. Peu de fatigue cet après-midi. Euh, juste pour euh, mettre. за да кажа няколко думи, е, господин председател, бих е, искала да подчертая следното. Може да има полза от това предложение, но нека да не регулираме твърде много онова, което е функционирало добре в миналото. Не всички фермери са част от ООП. Мисля, че имаме нужда от други текстове за допълване на мерки, свързани с пазарните структури. Много често във връзка с ООП фермерите могат да имат проблеми с нелоялна конкуренция, с търговското законодателство. Може да възникнат трудности по отношение на стари практики, необходимо е да демонстрираме съответно последователност. Промяната на ОП трябва да отговаря на търговското право, нелоялните търговски практики трябва да се избягват и наказват. И освен това всички професионални организации трябва да се държат така, че за фермерите да има доход в крайна сметка. Благодаря, изчерпа се моят списък с желаящи да вземат думата. Сега давам думата на комисията. 10 минути имате, господин Мегеле. Мож, може би 12. Благодаря, господин председател на господин Хойзлер му дадохте две минути и половина. Аз го забелязах. Благодаря ви. В началото искам да кажа няколко думи за мотивацията. Защо направихме точно това предложение? Неодавна говорихме много по редица въпроси, свързани с регулаторната рамка в рамките на ОП. Направихме връзка с правото на конкуренцията. Тук има връзка и с регламента Омнибус, който влезе в сила на 1 януари 2018 година. Всички знаят, че нямаме още набран опит във връзка с промените, които се въведоха на 1 януари. Съответно, преди да започнем да преразглеждаме за пореден път нещата, нека да си дадем време да преценим наистина какво се е случило. Иначе ще създадем точно обратното на правна сигурност за фермерите и за всички заинтересовани страни. До там ще се стигне, ако твърде често предлагаме регулаторни промени. Ето защо решихме да се запази известна стабилност по всички или по много от въпросите, като в бъдеще естествено тези въпроси могат да бъдат разгледани. Бяха споменати редица въпроси. Мисля, че докладчика справо описа същината на предложението. На първо място това начинание, начинание на изчистване на ненужните елементи, за да се вземе предвид, например, премахването на квотите за захар, както и други неща. Текста сега е изчистен от нерелевантните разпоредби. Освен това, справо казвате, че предложението не засяга само ООП, то засяга и други регламенти, особено тези, които са свързани с политиката за качеството. Така отново стигам до Омнибус. Той покрива няколко други законодателни акта, където също трябва да има прочистване или пък текстове, в които трябва да има хармонизация по отношение на географските указания, що се отнася до сектора на, на виното, например. Много е важно в обобщение на тази теза да кажа, че нашето законодателство трябва да остане четимо и разбираемо. Основната цел обаче на отварянето на този регламент за ООП е, че прехвърляме много важни мерки в регламента за стратегическото планиране. Тук трябва да спомена схемите за подкрепа за някои продукти, плодовете и зеленчуците, например – това се прави, защото тези мерки много лесно се свързват с подхода на планиране, защото при тях вече има планиране. Никой не би разбрал от една страна да имаме стратегическо планиране в регламента за стратегическото планиране, от друга страна да има отделни схеми по ОП, които да подлежат на планиране и програмиране. Съответно, логично е тези неща да бъдат събрани за едно и също, на едно и също място и да влязат в един и същи контекст, тъй като стратегическите планове не се отличават толкова много. Разбирам онова, което каза докладчика. То получи известна подкрепа, а именно, че Комисията би искала по-охотно да разгледа въпроси като управлението на риска, превенцията на риска, управлението на кризи и така нататък. Защо не направихме това? Подобни въпроси са задавани и друг път, не тук в комисията само, но и в съвета. Всеки път, когато размишлявахме по този въпрос, стигахме до заключението, че правомощията на комисията по ООП са достатъчно широки, за да отчетем почти всяка една ситуация, която би могла да възникне. Това може да се види, например, при реакцията относно последната криза с млякото. Проблема не е, че не разполагаме с необходимото правно основание да действаме. Проблема е, че нямаме допълнителните средства, които са необходими за нещо подобно. Можем да увеличим колкото искаме правните основания, можем да се опитаме да ги приравним към конкретни кризи. Винаги обаче ще стигаме до ситуация, в която ще трябва да се намерят пари. И като се има предвид цялостния бюджет, това няма да е лесно. Това не означава, че предложението за реформа на комисията не отчита въпросите за кризата и за риска. Ако погледнем разпоредбите, свързани с стратегическите планове, ще видите, че от държавите членки ще се иска да имат планове за управление на риска и на кризите. По силата на разпоредбите за развитие на селските райони, те ще трябва да имат мерки за управление на риска. Освен това, става ясно от предложението на комисията, че държавите членки трябва да намерят допълнителни възможности, за да смекчат въздействието на риска и да позволят, освен това, на държавите, на фермерите по-скоро да намерят достатъчно добра, достатъчно добра възможност да се защитят може да има и, например, държавна помощ, ако комисията, например, сметне, че има съответните основания, държавите членки могат да имат и мерки свързани с данъка върху доходите. Комисията вече работи и в тази връзка. В същото време имаме и предложения относно нелоялните търговски практики. Това е следващата точка, която ще обсъдите. Ние се опитваме да отчетем позицията на фермерите в хранителната верига. Има конкретна идея тук. Предложението за реформа на ОСП отчита идеите на различни производителски организации, а тези предложения са насочени към укрепване на положението на земеделците, Например, прехвърлянето на схеми като тази за плодовете и зеленчуците към други сектори. Това може да се финансира с до 3% от бюджета за ОСП. Това е отлична новина за производителските организации, защото те ще имат възможност не само да организират по-добре работата на своите членове, но ще могат и съответно да подплатят тази работа чрез конкретни мерки и оперативни програми. За да обобщя предложението, отчита много теми, свързани с кризите, с управлението на риска. Що се отнася до конкретните предложения за ООП, това е по-скоро едно приравняване, едно упростяване, едно прочистване – когато говоря за упростяване, имам предвид упростяване там, където може да има такова. Така че ако трябва да разгледаме нещата в тяхната цялост, основно става дума за това. Текста естествено може и би трябвало да се разглежда точно в този дух. Благодаря. До обнибуса, я ще е, по раз Отведохте ни към омнибус. Преди да започнем да говорим за това, благодаря на комисията за това, че са отворени. Както многократно съм казвал, ще трябва а, да вземем решение сега за неща, които е трябвало да се решат в миналото. Господин Андрео, искате ли думата? Oui, merci, Monsieur le Président. D'abord, remercier les, les shadows, dont présent et благодаря, господин председател. Благодаря на докладчиците в Сянка. Благодаря на всички колеги, които се изказаха. Със сигурност техните изказвания е, обогатяват предложението. Разбира се, трябва да се е, вземе предвид и позицията на представителите на съответните отрасли. Изглежда, че всички предложения на комисията са отлични. Доволни сме. Обаче, ако имаме всичко на разположение за управлението на кризи, ще можем ли да задействаме член 22 достатъчно бързо, ако има такава криза, за да спасим съответния отрасъл? ние като законодатели сме длъжни да вземем съответните позиции. И трябва да подобрим предложението. И ви уверявам, че ще положим всички необходими усилия за това. Защото става бъдещ... въпрос за бъдещето на селското стопанство. И така, господин председател, позволете ми само за 30 секунди да се спра на един въпрос, който беше повдигнат, включително и от колегата Павло Ди Кастро. Става дума за прехвърлянията на средства. Оперативните програми ще бъдат провеждани от всяка държава членка. Опасявам се, че може да има някои изкривяване – ще има различия между програмите в различните държави и ще има различни стратегии в различните държави. Нещо, което най-вероятно ще увеличи конкуренцията между държавите членки. Освен това, трябва да помислим и за ролята, която е, трябва е, да изиграят за бъдещето депутатите в Европейския парламент и по-конкретно депутатите в тази парламентарна комисия. Добре е да се направи юридическо проучване за бъдещите въздействия на тази реформа на ОСП. Защото голяма част от елементите се прехвърлят на национално равнище и трябва да видим какво ще е тяхното въздействие. Аз не съм юрист и смятам, че е необходимо да получим експертен анализ. за да може Комисията по селско стопанство действително да си свърши работата добре. Благодаря ви, господин председател. Panie pośle, wyznaczył pan duże, duże, duże zadania. No ale. Току-що ми е, е, поставихте много сложна задача относно пазарите. Всеки път повтаряме едно и също нещо, че трябва да са по-ефективни с по-малко средства в общата сърскостопанска политика. Но в действителност това има своите ограничения. И този ефект. Ситуацията се променя тук трябва Европейския съюз да бъде активен, както и държавите членки трябва да бъдат активни, за да може в трудни ситуации да излезем напред. Селското стопанство е специфичен сектор – до, където всички обстоятелства е, играят важна роля. Казвайки това, мисля, че е, приключихме по този въпрос. Е, включихме три доклада. Благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка, благодаря на комисията за тяхната подкрепа и сега преминаваме към очакваната, така очакваната от всички точка доклад на, от господин Пауло де Кастро. Доклад е, за директивата за нелоялните търговски практики. Това е точка 14 от дневния ред. Това е доклад, който всички очакват с нетърпение. Е, относно предложение за директива, Комисията се зае с това. Е, спомняме си докладите на комисията, е, участието на госпожа Макенис. Е, Словенското председателство много активно също се беше ангажирало с този въпрос. Госпожа Костингер дори изпрати едно писмо, в което казваше, че това е, е, приоритет на австрийското председателство. Господин Холган също говори по тази тема. Но в момента съществуват е, някои проблеми в отношенията ни с Имко. Но убеден съм, че господин Кастро ще ни осветли по този въпрос. Президенте. Благодаря, господин председател. Прав сте, когато казвате, че ние приветстваме предложението за директива. Ние самите отправихме искане за такава директива. Имаше доклад на заместник председателя Магинес преди няколко години. Чрез това предложение следваме и маршрута, начертан от регламента Омнибус. Опитваме се да въведем условия за регулация на един нестабилен пазар и да гарантираме финансовата справедливост. Нека да не забравяме обаче, че нямаме кой знае какво пространство за маневриране. От една страна имаме много малко време. Трябва да имаме политическо споразумение с австрийското председателство преди коледа, ако искаме да гласуваме по този текст в пленарна зала преди да изтече настоящия мандат на парламента. Правното основание е 43.2 от договорите, което означава, че се занимаваме само с онези НТП, които имат косвено или пряко негативно въздействие върху нашите земеделски стопани. Нека да ви напомня, колеги, че това не означава, че комисията не разглежда различния каскаден ефект върху потребителите на различни нелоялни търговски практики. И аз в едно от своите изменения призовавам за допълнително законодателство. Надявам се, че колегите са прочели моя текст. Искам да благодаря на всички докладчици в Сянка за подкрепата и за сътрудничеството. Текста отчита много от предложенията на политическите групи и се надявам, че колегите ще го приемат охотно. По същество сега. Увеличаваме приложното поле, за да покрием всички земеделски продукти. Включваме фуражите, не говорим само за хранителни продукти за хората. Искаме да включим всички доставчици, Искаме да отчетем интересите на всички потребители. Освен това, говорим за оборота като критерии за 50 милиона. Имаме определение на НТП, което е общо използваме определението от съвета, защото има 20 държави членки, които имат конкретно законодателство по този въпрос. Това е нещо полезно. Защото държавите членки би трябвало да могат да въвеждат допълнителни мерки, ако желаят. С изключение, т.е. във връзка с Брексит, бихме искали да избегнем търсенето на най-изгодните условия. Може да има някои стремежи да се прехвърлят някои централи извън Европейския съюз, а центровете за разпространение да са в Европейския съюз. Необходимо е да се договорим за прозрачността за економическата зависимост, освен това, ние не искаме да ограничаваме никого, но не искаме да има неблагоприятни търговски условия, просто защото има неравнопоставеност в отношенията между доставчика и купувача. Искаме освен това да има възможност за писмени споразумения за това, което ще се доставя от страна на производителите. Държавите членки могат да предвидят споразумения, които да гарантират, че един цял отрасъл ще работи по един много по-гладък начин. Комисията предвижда правомощия за националните органи. Ние искаме да има минимални задължения. Националните органи естествено трябва да действат в конкретни срокове. Ние смятаме, че трябва да има максимална правна сигурност и трябва да се избегва онова, което се случва в някои държави членки, а именно много често държавите имат добро законодателство за НТП, но не го прилагат както трябва. И накрая, господин председател, с оглед на инициативата за веригата на доставки, ние сме включили и изискването държавите членки да използват медиацията като метод за разрешава, разрешаване на спорове, без да трябва да се преминава задължително през стандартния съдебен процес, стандартната съдебна процедура. Това е от мое име. Моля колегите да прочетат внимателно доклада. Моля да ограничите измененията си само до най-същественото. Отново ви напомням, че нямаме кой знае колко време. Би трябвало по време на австрийското председателство да постигнем споразумение, за да може да приемем текста до края на нашия мандат. Много оператори се притесняват, но не става дума за лов на вещици. Говорим за текст, който има за цел да подобри функционирането на хранителната верига, като прекратим веднъж за винаги с нелоялните търговски практики, които водят до економическа неефективност. В крайна сметка Страдавшите от всичко това са фермерите и съответно това пък засяга негативно качеството на храната, която слагаме на масата си. Комисар Хоган заяви, че никой не трябва да се притеснява, стига да спазва справедливите а, търговски и договорни практики. Благодаря. За... Първо благодаря на господин Декастро за това разширение на неговото приложно поле. Той прилага нещо, нещо, което трябва да се направи, но го предлага много внимателно. Затова предложението за директива е компромис а, с, а, между различните дирекции и комисари. И за това, може би, не можахме да стигнем до такива параметри, каквито искаше господин комисар Холган, защото просто това беше компромис между различните комисари, дори комисарката от моята страна. И, те, и тя се стреми понякога да се ограничи приложното поле на директивата. Опасяваме се, че ако отидем твърде далеч, комисията ще се противопостави. Затова стъпка по стъпка трябва да се действа. Важното е тези 20 страни, които спомена господин Де Кастро и националните решения. Още веднъж много благодаря и сега е, начало на дебата. Първо госпожа Магинес. Много хора искат да се изкажат. Затова бъдете кратки. Госпожа Магинес. Speak... Благодаря. Ще бъда кратка. Мисля, че господин Декратко, Де Кастро съвсем добре очерта основните елементи на доклада и е, е, добре си се трудничим при работата по неговото предложение. Докладът получава все повече внимание. Е, отрасло на дребно доста се притеснява, но всъщност е, е, тук не става дума за определени елементи от веригата на продоволствието. Единствено става дума за устойчивото и развитие, става дума за прозрачността. Има обаче напрежение между големите производители – на хранителни продукти и големите а, супермаркети. И така, а, трябва да се вземат предвид аргументите на различните страни. Основният въпрос е, могат ли селските стопани да спечелят от това, което правим тук – да извлекат ползи, защото това трябва да е основната ни цел. Освен това, работим симко и трябва да си сътрудничим много добре, за да може този законодателен текст да бъде прият преди изборите през май следващата година. Затова много ми харесва подхода на господин Кастро и е, основно ще се опитаме да предлагаме малък брой изменения, за да може да работим бързо и ефективно. Госпожа Катайн, една минута. Благодаря много на докладчика за неговия ефективен подход към тази важна директива. Важно е да започнем тристранния диалог през есента с австрийското председателство. Е, австрийското председателство определи тази тема като приоритетна. През последните седмици имаше няколко срещи с представители на заинтересовани страни. Опасявам се, че се отклоняваме от първоначалната цел на директивата, която е да се защитят производителите в хранителната верига и това не трябва да се изпуска от поглед. Защото ако те не са защитени, цялата верига е застрашена. Не може да се смята, че големи многонационални фирми е, трябва с публични средства да бъдат защитавани една от друга. По-скоро средствата трябва да отидат да, за, за защита на производителите. И трябва държавите членки да направят всичко възможно да предотвратяват нелоялните търговски практики и тъжеста на доказателството да бъде у по-големия в преговорите. Госпожа Макин Тайер, благодаря, господин председател. Благодаря на Пауло де Кастро за неговия проект доклад. Той е вложил е, доста в този доклад и темата е важна. Твърде дълго е, са допускани нелоялните търговски практики по цялата верига на продоволствието. Това се отразява много зле на селските стопани. Мисля, че всъщност те са в най- уязвимата позиция в продоволствената верига. Затова е много важно да направим нещо, което да е в тяхна полза. В Великобритания има а, институция, която а, а, взема решение прямо а, извършители на нелоялни търговски практики и селските стопани а, са доволни от работата на тази институция. Всъщност, а, а, няма нови проблеми. А, но се повтарят някои от проблемите от предишни а, разследвания, проблеми при а, е, планирането, закъснявания при плащанията и някои други. Но, честно казано, ми е доста трудно да свия коментарите си в една минута. Аз като докладчик Сянка е, искам да направя няколко коментара. При нас има такъв орган, но в други страни няма такива органи. И същевременно не трябва да сме твърде предписателни в своите препоръки. Е, приветствам подхода на господин Де Кастро. Важно е да се има предвид, че не само доставчиците, но и други организации, като непреки доставчици и търговски асоциации, също трябва да бъдат допуснати да подават жалби. Също така, трябва да има разумни основания да се предполага, че е имало нарушение. Така се покрива и другата страна. За нелоялните търговски практики и тяхното определение. Радвам се, че се включват, но мисля, че е добре да се формулира нещо свързано с наложени условия от един от партньорите в търговската сделка и то при извънредни обстоятелства. Това за мен е важно. Госпожо Катайнен. На ten temat razy mówili. Poza tym... Секунда, говорихме много по, този, е, по тази тема. Е, е, докладчиците в сянка се събират е, с докладчиците и са в постоянен контакт. Господин Зуло. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на господин Декастро. Първо, защото той подходи с голям интерес към позициите на останалите колеги и много от идеите, които предложихме за справяне с нелоялните търговски практики в сълскостопански отрасъл, бяха включени в е, изготвения от него документ, включително и определение за нелоялни търговски практики. Още едно подобрение, което мога да приложа е да предложа е да се увеличи приложното поле на директивата и да се включи предоставянето на услуги от купувачи, което е свързано с закупуването на продукти. Това е предмет на злопотреба от големи купувачи и не трябва да се позволява. По някой път на някои хора се плашат да докладват нелоялни търговски практики. Затова е добре да се допусне и други организации да могат да го правят, например неправителствени организации. За да може директивата да работи като хората, тя трябва да се прилага по еднакъв начин навсякъде в Европейския съюз. За това е необходимо да се определят конкретни санкции – в конкретни размери, за да се избегне търсенето на най-изгодната правна ситуация. Госпожа Петир, за една минута. Благодаря ви много. Много се радвам, че комисията прие предложението на нашата парламентарна комисия и направи законодателно предложение на европейско равнище за борба срещу нелоялните търговски практики. Приветствам предложението на господин Де Кастро. Смятам, че това е добър начин да се вземе предвид приложението на тази директива върху хранителните продукти. Добре е, че се въвежда понятието нелоялни търговски практики. Същевременно обаче трябва да вземем предвид някои елементи от договорите. За това ще напише и съответното изменение. Необходимо е да има и увеличен, увеличен списък на търг... нелоялни търговски практики. Да кажем, ако купувач от една страна работи с доставчик от друга страна, е много важно да се заяви как точно и пред а, коя инстанция могат да се разрешават проблемите. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Пауло за отличната работа при изготвянето на проекта доклада. Едно от нещата, което ми харесва тук, е, че той отчертава отбелязаните стъпки напред а, и говори за економическа зависимост, за писмени договори и за механизмите да се коригират някои от тези проблеми. Целта е да се помогне на селските стопани, когато те трябва да работят с големи вериги, вериги, които често ги принуждават да приемат определени условия под натиск. Нямаме много време, но мога да обещая, че ще подам сравнително малко изменение, за да можем да работим добре. Сега, има няколко неща, които доста ме вълнуват. Първо, частните етикети. Има някои важни аспекти, които трябва да се включат в доклада защото това е един от начините, по, по които големите супермаркети мачкат производителите. Освен това, има необходимост от повече прозрачност за това как се стига до ценообразуване, при което стопаните, селски се стопани да получават само половината, 50% от цената, която плащат клиентите в супермаркета. И накрая, може би е добре да помислим за по-добра координация на европейско равнище и да кажем Европейски регулаторен орган, който работи с националните регулатори. Повторения. Формуйме вноски. Нека да се ограничим с повторенията и благодарностите, да казваме само това, което трябва да се каже. Господин Андрел. Мерси, господин президент. Благодаря, господин председател. Всички тук много добре знаят, познават темата, по която работим и искам да благодаря на Пауло за качеството на неговите предложения. Мисля, че трябва да се помогне на селските стопани и да се подобри предложението на комисията. Затова благодаря ти, Павло, за направените предложения, особено що се отнася до разширяването на приложното поле на директивата и за необходимостта да се работи по нелоялните търговски практики. И по отношение на тези практики в транснационален, трансграничен план трябва да имаме пълна яснота. И така, два коментара, господин председател. Първо, приложното поле. За мен то не трябва да бъде ограничавано само до големите а, купувачи. Трябва да включва всички купувачи. Мисля, че трябва да се допълни и 32 изменение а, е, за е, дерогацията за а, нетрайни стоки и по-конкретно е, гроздето. Грозде, което не е за консумация, а което трябва да се използва за производство на определени типове вина. И тук ще подам едно изменение, за да може да се е, е, заяви изрично, че е, крайният срок за плащанията може да бъде по-различен. И така, благодаря много. Благодаря за този много добър доклад. Господин Сантос, благодаря много. И аз искам да поздравя Пауло де Кастро за този доклад. Това е доклад, който е плод на сериозен ангажимент към е, защита на селските стопани и мисля, че е, е в много добри ръце. Има различна е, продукция, хранителна, нехранителна, трайна, нетрайна, има различни елементи на различните договори. Всичко това е взето предвид и а, би подобрило директивата. Производителите на 3 четвърти от а, млечните продукти в моя регион използват големите национални вериги за а, разпространение на своите стоки. Затова е много важно да се намери добър начин да се балансират нещата. Що се отнася до а, придвижването на стоките, а, географските наименования и изисквания за нетрайните стоки осложняват нещата и е много добре това, че сме включили концепцията за економическата зависимост конкуренциална нелояла. pentru că avem grupuri de Благодаря, господин председател. Механизмът за подаване на жалби трябва да функционира при нелоялна конкуренция. Хора, с които разговарях, ми казаха, че ако подадат жалба, най-вероятно вече няма да могат да търгуват с съответната верига. Тоест, те са жертва на тези нелоялни търговски практики. Съгласен съм с колегата Капуто, че трябва да обърнем особено внимание на разликата а, на изку... между изкупните цени и цените на продажба на дребно. А, трябва да намерим по-добър баланс между двете, да се сближат.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 Мисля, че този документ е важен, господин председател. Някои държави членки, включително и Италия, се изблъскват с проблеми, що се отнася до плащанията. Така че съм напълно съгласен с всичко, което каза докладчик. Искам да подчертая колко са важни нещата, които внася Пауло, това, че се включва тем, включват и големите селски стопанства, че се обръща внимание на организациите на потребителите, които са особено важни при плодовете и зеленчуците. И производителите често биват тежко засегнати от нелоялни търговски практики. А трябва да помогнем на тези на асоциации да постигнат растеж. И така, не е добре големите производители да бъдат изключвани. Защото когато говорим за нетрайни а, стоки, плодове и зеленчуци, те не се произвеждат само от а, малки производители. Ал сеньор Де Кастро. Споделям а, мнението на тези които казаха, че гаранцията е, от двете страни на веригата се подсигурява от един договор и затова трябва да засилим тази а, е, препорък. А, е, този режим а, е разобещава да се приключат а, нелоялните практики е много добре, ако има обмен на данни между държавите членки чрез една а, директива. След няколко години ще имаме регламент. Е, изгубените а, продажби в а, моята страна, например, има един проблем. И, а, Европейския съд имаше едно постановление по този въпрос и накрая трябва да кажа, че директивата не може да е в една посока. И купувачите, и а, продавачите трябва да бъдат включени. И понякога може да ви изненада, че и двете страни а, се злоупотребяват госпожа Агилера. Един, една минута на госпожа Макента или истинска една минута? Въпрос. Директивата е най-важно да бъде одобрена, гласувана в мандата. Най-важно е просто да бъде в този мандат. Това е основното. Второ, доклада който изготви моя колега Пауло, подобрява значително предложението на комисията, тъй като засягаме границите на конкуренцията, правните граници на тази конкуренция, ще внеса едно изменение и въпреки трудностите трябва да говорим за загубите пред продажба това е тема, от която не бива да се отказваме. И някои от колегите споменаха економическата зависимост. Това трябва да бъде оточнено. Директивата ще да, даде разрешение на националните органи, но, внимание, може и да намали техните правомощия може би трябва да има изменение, за да не се намаляват правомощията и за да не се а, влиза в конфликт с някои национални а, м, разпоредби. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Aš irgi prisidedu prie sveikinimų, tikrai man daug. Благодаря. Искам я да се присъединя към поздравленията към докладчика. Мисля, че доклад, докладът е, е особено важен говорим за това вече няколко години и най-сетне се придвижваме напред. В моята страна, Литва, селските стопани имат доста слаба преговорна позиция и затова търговците злоупотребяват с тази ситуация и често се налага да се продава на много ниски изкупни цени. Затова се надявам, че тази директива ще помогне на селските стопани да компенсират загубите си. Мисля, че е много важно тези правила да се включат и в международните споразумения, защото споразуменията за световна свободна търговия са от полза само за търговците. Те получават приходи, обаче приходите не се споделят с производителите на продукцията. Затова мисля, че темата трябва да се разшири, да се включат всички възможни елементи, за да може да се извлекат ползите от предложения законодателен акт. Коментар без микрофон на председателя. Господин Фланаган, ако някой иска да скача ам, дълъг скок. Обикновено се цели така, че да, да отскочи точно едвам докосвайки началната линия. Мисля, че много добре сте подходили и вие тук, за да може да се стигне до възможно най-далече. Обаче някои организации си дават сметка, че ще бъдат хванати. И а, затова е толкова важно да продължим да се борим за прозрачност. А, хората, а, които си пазаруват в супермаркета, в бъдеще може да се окаже, че са изправени пред а, а, възможност да знаят кой от продуктите води до повече про пари за селския стопанин. А, и мисля, че хората биха направили така, че селския стопанин, е, бих избрали този продукт, за който селския стопанин е, е по-добре платен, а те много добре знаят, че това може да се върне и на тях, в зависимост от тяхната професия. Дами и господа, в Полша безработицата намаля. И после веригите увеличиха заплатите. Нещо много положително, затова трябва да вярваме в пазарните инструменти. Същото се отнася и за селските производители. се, ако се борим срещу търговията, няма да постигнем успех. Господин Микосо. Uh, uh, uh, Благодаря, господин председател. Поздравление на докладчика, поздравление за парламента. Както вече се каза няколко пъти, това е битка, която водим от много време и мисля, че тук имаме възможност да ускорим това, което правим и това е, като група ние можем да направим. Знам, че ще има редица измерения, но имаме възможност е, да в рамките на този мандат да постигнем нещо – но ако разперим много мрежата, нещата няма да се случат. След това ще има друг мандат. мандат. Сега имаме, сега е нашето време, сега е нашия мандат. Това е възможно, затова трябва а, да се, се възползваме от, от шанса, който ни се дава да градим нещо за бъдещето. това беше черешката на тортата. Да, действително да продължим да поставим основата, за да после да построим бъдещето. И сега давам думата на представителите на комисията. Господин Магел, 10 минути. Извинявайте, господин Агньо. Днес не съм много концентриран, защото говорим за неялни практики и е, ето тук е, се появявам. Аз, е, господин Кастри, говори за наялни практики. Всъщност това може да прекъсне това, което вече правим в Обединеното кралство. Производителите и доставчиците се а, обръщат а, към някой, но се оказва, че са анонимни. Това, което ме притеснява, някой трябва да бъде достатъчно смел и да отведе някой от големите доставчици, е, доставчици е, в е, съда на Европейския съюз, да влязат те в един списък, в един черен списък. Извинявайте, че използвам такава военна терминология, но супермаркетите може просто да увеличат цените и това да е единствената тяхна, реакция от тяхна страна.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 Благодаря на господин Декастро. Той е, работи много бързо по много сложно досие и мисля, че е, това е именно което парламентът иска да направи и ние искаме да има споразумение преди края на мандата на този парламент. Това е важно за всички. Относно предложението на комисията, то се базира на оценка на въздействието. Аз участвах отблизо в целия този процес, в различните аспекти съм участвал и това ще подплатява предложението. По някакъв начин трябва да знаем, че се, ако се отклоним от оригиналното предложение, трябва да знаем какво ще се случи. Предложението на комисията е за директива. По очевидни причини. Винаги има законодателство в 20 държави членки и това законодателство е, е за автономност, свързано с автономността на економическите оператори и за това не е задължително да се намесваме в съществуващите разпоредби и договорни отношения, които са създадени в държавите членки. Ето защо е, комисията предлага минимално хармонизиране, за да може да позволи на държавите членки да действат извън на европейското ниво на по принципа на субсидиарност. Много е важно тук да запазим този подход. В противен случай ще има много непредвидени случаи на сблъсък между европейско и национално ниво и може да създадем трудности, отколкото да предоставим решения. Казвайки това, има няколко въпроса в доклада, които в момента проучваме и се опитваме да разберем какво стои зад тези предложения. Така че може би е твърде рано а, да направя общи коментари. А, но все пак по някои въпроси имаме опасения, защото нещата отиват твърде далеч, отколкото а, бихме желали и отколкото смятаме, че е нужно предвид направеното от нас оценка на въздействието. Това е първата точка, където ни трябва повече уточнение. Новата разпоредба за това правило за 36 дена за бързо развалящи се продукти – ако се въведе това, 30 дена ще остане старо. Стара разпоредба. Наистина ли искаме това? Това означава, че се намалява защитата на производителите спрямо това, което предложи комисията. Има и някои други изключения – е, които се отнасят е, до е, корпоративи, произвеждащи биопродукти и някои други схеми за производство. Не мисля, че е добра идея да се намалява закрилата, която се предоставя на производителите. Поне това е първото заключение, което виждаме в изменението. Следващата точка е много трудна за екстратериториална защита. Как държавите ще приложат решения, които са взети срещу купувачите, които са в трета страна? Много деликатен въпрос преди а, да се насочим към а, тази посока, трябва да уточним. Има цяла нова разпоредба, която а, изглежда от ООП. В, а, това е за правото на производителите да искат писмен договор честно казано, ние не виждаме нужда от това, защото правилото вече е поставено в регламента. Защо да слагаме това в директива, за да трябва държавите членки да прилагат нещо до друго. Всъщност ние има вече пряко, прилаг, пряко прилагане на една разпоредба, защо да правим нещо друго. И що се отнася до правоприлагащите органи и въпроса за конфиденциалност, е, уверявам господин Агнел, който постави този въпрос, че възможността за конфиденциални е, жалби е, е отразено в директивата и правоприлагащите органи имат възможност да се занимават с това по конфиденциален начин така както вие предложихте. Казвайки това, в изменението има някои е, елементи, които изискват допълнителен анализ, за да видим е, какво ще е, означават те на практика. Въпроса за разширяване на приложното поле. Някои оратори дори попитаха за удължаване на приложното поле. Ще погледнем това. Това е в доклада на парламента. От друга страна, въпроса, който ни ръководеше, когато списахме а, а, това предложение, е правното основание. Това е член 43 параграф 2. Това може да се използва, ако има тясна връзка между селскостопанската дейност, т.е. това, което прави селскостопанския производител и тези, които са включени в правилата, които обсъждаме в момента. Колкото повече увеличаваме приложното поле, то тогава връзката е по-слаба и има риск, че в един момент параграф 43, член 43, параграф 2 няма да е достатъчен. Аз съм откровен с вас. Това е директива, която след това ще бъде преразглеждана, защото има много хора, които са изключили, затова трябва да тестваме правната стойност на този документ. Особено, що се отнася до разширяването на приложното поле. госпожа Еранц спомена едно решение на съда на Европейския съюз. Това не е свързано с търговски практики, а с отношения между търговци а, и потребители. И това е свързано с защита на потребителите. Така че за момента ние не можем да идентифицираме доколко е релевантна, а, а, релевантно това решение на съда и не знаем дали трябва да правим, за сега не смятаме, че трябва да правим нещо в директивата по отношение на това решение, защото ние говорим за отношения между бизнес и не между бизнес и потребителя. Е, е, е, много благодарим на докладчика за всички усилия, но искаме да ви напомним, че тези неща трябва да останат в разумни граници. Не трябва да прекрачваме правното основание, което се използва. И второ, е, не трябва да се намесваме неправомерно в е, е, разпоредбите, които се прилагат в държавите членки. Това ще бъде обсъдено в съвета и при, след, при първите дискусии с държавите членки в съвета, държавите членки са много осторожни относно това, което ще бъде включено в тази директива и това, което те вече прилагат и какво иска да се включи, какво не иска да се включи. Така че предвид времевия график, колкото по-трудно го направим, толкова по-трудно ще постигнем споразумение преди края на мандата на парламента. Благодаря ви за търпението. Я Ja te niepokoje e, Вие говорихте за някои опасения, които имате. А, аз поделям тези опасения. Говорих е, е, е, говорил съм с представители на търговците и действително и те казват, че ако отидем твърде далеч, те ще намерят изход, за да избягат от тези разпоредби. Така че трябва да бъдем внимателни с това това, което каза е, господин Декастро е, за медиацията. Трябва и диалог. Защото диалогът тук не е адекватен. Не е въпрос, че няма аргументи, просто не се провежда диалог. И затова парламента и европейските институции, и националните институции трябва да улеснят диалога, за да могат да се чуят аргументите. много благодаря. Е, сега давам думата на докладчика. Grazie Innanzitutto ringraziare tutti i colleghi. Много благодаря. Ще бъда съвсем кратък. Първо благодаря на всички колеги, които се изказаха. Действително времевото ограничение е важен фактор за това е, изменения е, да се внесат е, колкото се може по-малко. Е, Опитвал съм се да спазвам правното основание, защото действително, ако преминем е, е, правното основание, то тогава ще трябва да променим целия текст ще се опитаме това да, да мине в рамките на мандата на парламента. Това е преведено на всички езици и колегите, много от нещата, които казаха, вече са покрити от текста не искаме да се връщаме назад, можете да прегледате предложение, предложението и тук като че ли има някакво разминаване. Ние искаме да бъде лесно за държавите членки тези 30 дена, как те ги разглеждат. Не искаме също да се намесваме в националното законодателство. Ние сме били в контакт с съвета и мисля, че те са на същото мнение. Така че се надяваме да има споразумение в рамките на тристранките до края на годината. Много благодаря, господин председател. Много благодаря и успех. Така резюмирам всичко. До 13, до 1 часа на обед в нас сте изменения. Господин Микосо, ще бъда много кратък секретарията не може да не е информиран, но а, координаторите получават повече време да говорят. Аз съм доста, а, докладчик в сянка, не съм координатор. Когато имам една минута и не съм докладчик в сянка, добре но госпожа Макентайр е докладчик в Сянка и тя заслужава повече време, както и всички докладчици в Сянка. Е, защото те са работили с докладчика и за всички тях това е важно. Затова ви моля докладчиците и докладчиците в сянка да получават еднакво време, независимо от коя група идват те, защото това гарантира добрите отношения между докладчика и докладчиците в сянка. Е, вие сте отличен е, председател. Господин председател, знам, че вие трябва да спазвате времето. Спазвате се отлично. Не приемайте това като критика. Просто правя коментар, че трябва докладчика и докладчиците в сянка да получават малко допълнително време, за да се изкажат. Е, много адекватен коментар и аз бих предложил същото. при госпожа Катайне направи грешка, извинявайте, господин Агнел. Айде. This morning to give people a bit more time in that uh, мисля, че някои злоупотребиха с вашата а, щедрост, защото вие дадохте определено време 3 минути, но някои а, говориха по 7 минути. А, вие опитахте тази сутрин да контролирате времето, но бяхте предадени от колегите. Eh, Вопрос. Хубаво е, е да има повече време за докладчиците, докладчиците в сянка, ама това трябва да е общ, при общи положения. Понякога се прави, понякога не се прави. За това, ако това се съгласува и е за всички, чудесно. Обаче, е, трябва да бъде валидно за всички. Да е всеобщо валидно. Много благодаря. Постоянно учим и мандата свършва скоро. Мина, преминаваме към следващата точка. Ще обсъждаме бюджета. Господин Валкарсел не присъства. Той е докладчик Става въпрос за господин Рамон Луис Варкалсел Сисо. Но госпожа Еранци присъства. Тук съм, да, господин председател. Много благодаря. Господин Валкарсел не може да присъства, защото графика му е натоварен. Затова ме помоли да коментирам от негово име. Gracias, muchas gracias. Е, диго... Благодаря. Господин Валкарсел ме помоли да коментирам от негово име този текст. В този текст се съдържат основните точки за финансовия бюджет за селското стопанство. 70 60 милиона евро за поети задължения и 57 за плащания. Това е увеличение от 1,2% за бюджетните кредити и 3% за бюджетните кредити за плащания. Също така, бю... Е, средствата, които са за организации за производители на зеленчуци и плодове, това е много положително. Изразяват съжаление обаче за руското ембарко, което не беше удължено, защото този пазар е затворен за производителите и има отрицателно въздействие на много селскостопански а, сектори. Не всичко обаче са лоши новини, защото господин Варкал също приветства увеличаването на финансирането, предложено от Европейската комисия за мерките за насърчаване. Европейския съюз трябва да допринесе за здравословното хранене и за това се насърчават държавите членки да инвестират в програмите за зеленчуци и плодове. В момента не се е стигнало до максималните налични средства, които са 250 милиона евро. Господин Валкар се казва, че е важно да се запазят средствата, бюджетните кредити по програма ПОСЕЙ, тъй като се търси по-качествена земеделска продукция предвид програмата 2020. 2020. И накрая 25% увеличение на средствата за борба с вредителите при растенията и болестите при животните. Той очаква предложенията за изменения, които ще подобрят този текст и ви благодари предварително. sorry. bo pani e, poseł e, Gluanen Mura jest e, shadow reporterem. Господин Мулер, която е докладчик в Сянка. Много благодаря. Съгласен съм с докладчика. Жалко е, че комисията не е удължила някои от мерките, след това не е удължено руското имбарко и няма подкрепа за плодовете и зеленчуците. От десетилетия сякаш са тези е, е руското ембарго, което ще има въздействие върху нашите производители. Например, финландския млечен пазар не се възстанови и до ден, днеш, до ден днешен в Финландия производителите на мляко не могат да спрат намаляването на цените. В момента те нямат резерв и комисията намалява ем, схемата за мляко на прах. Това е заради сушата, сушата в Европа и колегите трябва да предложат в финансите те, е, нещо, което да помогне на тези, които страдат от руското им ембарко. Е, мадам Каринг Гуа. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, нека да благодаря на господин Вълкресел за добре свършената работа. Радваме се, че има малко увеличение на бюджета за 2019 в сравнение с 2018 година, но трябва да се внимава да не се стигне до забавяне на плащанията, защото това е много вредно за селските стопани. Като цяло средствата са задоволителни, но е жалко, че има орязване средства за намеса на пазара, защото има селски стопани, които все още страдат от руското ембарго и заслужават подкрепа от Европейския съюз. Затова мисля, че компенсаторните мерки трябва да се удължат. Намаляването с 33 милиона евро на обвързаните помощи е нещо, от което не съм доволна. Тези, тези помощи са важни за животновътството и за производството на бълтачини от растителен происход. Трябва да се дадат всички възможности на селските стопани да развиват а, а, своите практики и за това е необходим добре организиран и силен бюджет. Благодаря. Господин Пота, дами и господа, точка 6 за младите фермери. Всички очакваме, всички се надяваме да видим максимално много хора, които отиват в селските райони и стават земеделски производители. Но също трябва да обсъждаме устойчивостта на тези а, млади хора. Не може просто да ги заселим в селските райони. Трябва да им предоставим възможност а, те да останат там, защото ние финансираме само първия етап. Финансирането, установяване, финансираме установяването в селскостопанските райони, но след това какво се случва с тях. Господин Агню. Nice to hear, Chairman, that um, I'm a bit concerned about that very first paragraph in the opinion. Малко съм притеснен от първия параграф на това а, мнение. Една от точките е борба с климата на фермерите се казва, че не могат да получат пари, ако не променят климата едва ли не. Е, можете да се досетите какво е моето мнение по този въпрос. Е, по някакъв начин трябва да спрем това с климатичните изменения. Е да, действително това е трудно. Защото това са политическите насоки. Но това са резултати от научните е, изследвания. Господин директор, имате думата от името на комисията. Uh, you, благодаря, господин председател. Ако нямате нищо против, ще говоря само по критиките. Няма нужда да представяме цялото предложение. Много от вас говориха по руското ембарго. Беше казано, че няма разпоредби в тази връзка за бюджета за 2019 година. Спомняте си, че изминаха 4 години от внасянето на тези санкции. В началото трябваше да действаме бързо, трябваше да се намесим на пазарите, най-вече от тези, които бяха най-сериозно засегнати от руското ембарго. Що се отнася до сектора на плодовете и зеленчуците, не получаваме индикация, че има значимо въздействие върху отрасала той успя успешно да намери альтернативи за продажба, альтернативи за износ. Положението на отрасъла като цяло е добро по-настоящем и съответно няма основания да се намесваме на пазара поради руското ембарго. Това съм го казвал и по-рано. Естествено, ние следим отблизо и зорко положението на всички сълскостопански пазари. И ако на някой от пазарите нещо се случи, така че да трябва да има отключване на съответния кризисен инструмент, комисията е готова да предложи проект на коригиращ бюджет или да коригира нещата в рамките на една по-късна бюджетна процедура. Готови сме да се намесим, ако е необходимо. Трябва обаче да има основания за нещо подобно. Не можем просто да продължим действието на една мярка, която беше въведена преди 4 години и за която вече няма достатъчно основания. Толкова за плодовете и зеленчуците. Малко се очудих, че някои колеги говорят за млякото. Имаме относително задоволително положение в сектора на млякото. Между другото, производствената цена в Финландия е една от най-високите в Европа. Не мисля, че е на лице ситуация, която да изисква специални мерки. Споменахте и интервенцията във връзка с обезмасленото мляко на прах. Преди години имаше интервенция, когато наистина имаше криза в сектора на млякото. Комисията реши да се намеси тогава. Изкупихме значими количества мляко на прах под формата на, на интервенция – Знаете, че се опитваме да пуснем част от тези количества на пазара, на загуба естествено. Това е част от бюджета за 2019 година. Ще отпишем някои суми, които ще изгубим поради интервенцията, но не мисля, че трябва да продължаваме да изкупуваме подобни продукти под формата на интервенция. Що се отнася до намаляването на преките плащания, а вие говорихте конкретно за обвързаната помощ. Няма намаляване е, в реална стоеност. Три държави членки са решили да направят допълнителни трансфери от първия стоп преките плащания към развитието на селските райони. Франция, Литва и Холандия. Това са трите държави, които са решили да прехвърлят преки плащания към развитие на селските райони. Това е причината за намаляването. Няма намаление на, на действителния бюджет. Това е решение на три държави членки да подкрепят проекти във връзка с развитието на селските райони. И накрая по отношение на младите фермери, тук също не смятаме, че има намаление. Нашите бюджетни изчисления се основават на данните, които получаваме от държавите членки. Що се отнася до младите фермери, Става дума в крайна сметка за приемане на инициативите. Ако няма интерес, не може да има и предвиден бюджет. Тук има известно намаление, но това намаление отразява положението в държавите членки. Ако няма разходи, не може да има и бюджет за тях. Толкова по този въпрос. Много благодаря. Госпожа че искате ли да вземете думата? До кога имаме време за изменения? За внасене на изменения? Петък 13 до 1. Разбирам, че те ще бъдат после изпратени на докладчика и в светлината на това, което каза а, директ, генералния, от генералната дирекция, е, не искам да започвам дебат по млякото на прах, но това създава опасение на производителите на мляко. Казвайки това, Приключихме с тази точка. Много благодаря на всички. И остава една точка. Изменения до 13, нали разбрахте? одобряване на препоръките, изготвени от координаторите. Това го изпратихте, е, получихте по имейл и на хартия. Не, не ми остава нищо друго, освен да ви благодаря за днешната работа наближава вакансията. Желая ви хубаво лято, приятна почивка и по имейл трябва да изпратите всички коментари и изменения за докладчиците, за да могат те да бъдат включени сега, защото после няма да има време. Така ще улесним работата на докладчиците. Благодарим на всички, благодарим на преводачите и още веднъж весела вакансия, защото това е последната ни среща преди отпуските. Госпожа Аванс, много и на вас благодаря. Хубава вакансия. 36 минути по-рано приключваме.